Uh, Приятели, благодаря, че сте тук. Има доста от вас вече, които виждам тук присъстващи. Предполагам, че след известно време всички ще дойдат. Нека да изчакаме още малко. Благодаря.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 свързана с приложенията и с партньорските споразумения с трети държави. И имаме нужда да говорим по научно-технологическите споразумения. Четири от тези преговори бяха вече, тези споразумения вече бяха а, съгласувани с комисията. И парламента трябва да даде своето съгласие за това споразумение да влезе в сила. Прима трябва да влезе в действие от януари 2018. Госпожа Сакорафа, нашия докладчик. Моля да вземете думата.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 Основанията за член 180 е, договора за определена област в Средиземно море. Е, сега от 18-та е, година се предвижда започване на изпълнението на това споразумение интегрирано, но иновативно решение на въпроса, е, както и селско стопанство и екологичните аспекти са предвидени е, в е, това като, като се предвижда и интегрираш растеж, засилване и на научно-изследователските и иноваторски програми също, ще бъдат предвидени в рамките на много е, измерен подход е, е, има в някои от тези страни конфликти, граждански войни, политическа нестабилност, е, става дума за опазване на климата, околната среда, е, природни бедствия. Ето защо е важно да се управляват ресурсите устойчиво и да се е, предотвратява миграцията на хора. Това е свързано и с хуманитарни кризи. Това води до хуманитарна криза, е, което е ясно за всички преди всичко трябва да е, снижим, да намалим е, миграционния натиск и да развием съответните структури, за да избегнем миграцията. Така че докладът е в вярната посока. Винаги съм казвал, че трябва е, да черпим пример от е, е, научната дипломация и в отношенията ни с трети страни трябва заедно с тях да им да помагаме, да съдействаме за изграждане на техните, техния капацитет, за да за да решаваме заедно проблемите. Има 11 държави членки и 5 трети страни, с които сме сключили специални договори за научна работа, за научни изследвания. Тези трети страни е, имат е, съответните е, научни договори с Алжир, Йордания и Ливан. Сега става дума за, да се приключи законодателната процедура и да, за да е възможно участието тези страни от в началото на 18-та година. А сега нека а, политическите групи да вземат думата. Господин Рубик от НП. Благодаря, господин председател. Приветствам тази инициатива на Европейския съюз е, от името на НЕП. За нас е важно научната работа да бъде подобрена и гореспоменатите страни в това отношение е, предлагат големи възможности за дейност, за активност. Е, след като споразумението ще влезе от 2018 в сила, надявам се да можем да е, работим по-добре в този дух. С Йордания имаме добри контакти в скоро ще се проведе е, световен научен форум. Надявам се той да бъде добра платформа, на която Европейския съюз да засили своето научно сътрудничество с е, е, въпросните страни. Ще има и СДС форум в Япония. Е, например, 12 е, носители на, на Нобелова награда е, са излъчени от Япония в процеса на времето, така че те имат важен принос и бихме могли да използваме този повод да поставим ударение върху въпроси, свързани с развитието. По енергетиката е, много, е, има много какво да се направи. Е, Международното сътрудничество е много важно в това отношение. Следващата година на 17 май с форума СДС ще се опитаме заедно да засили международната платформа ето защо тази програма е от особено значение за нас и аз е, и ние я подкрепяме. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Каверонен Луис от Социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Искам първо да израза удоволствието си и удовлетворението си от това, че програмата Прима продължава да се прилага. Знам какво направи парламента през последните години, за да може наистина тази програма да се е, реализира. Радвам се също така, че има и международно споразумение между комисията с Алжир, Ливан и друг, другите страни. Сега, няколко са европейските страни, 8 от Южна Европа всъщност, които ще се опитат да намерят някакво решение за тези 180 милиона души, които живеят около Средиземно море и които имат проблеми с питейната вода, с земеделието. Това наистина е един пример на научна дипломация, която е, е така една, една кречка напред и си, Просто искам да кажа, че Европейският парламент трябва да, да бъде информиран за всички крачки, за, за всичко, което се прави по тази програма. И аз поемам също така задължението да направя всичко, което може, за да работим по-нататъка по програмата. Господин Мария Сотекара. Благодаря. Господин председател, програмата Прима е много интересна. Говорихме вече по въпросите, свързани с тези точки в прима. И без съмнение споменахме и проблемите, свързани с прилагането на практика, които могат да, се, да възникнат. Темата на програмата трябва да се съсредоточи върху подсилването на, на научната дипломация и подсилването на отношенията ни в това отношение с трети държави. А също и технологиите, свързани с водата. Това ще позволи също да се намали иммиграционния натиск към Европейския съюз. Промените в климатичните промени, войните, отсъствието на вода водят до а, повече иммиграция. Така че считаме, че тези усилия засягат само 11 държави членки, които участват. Така че а, е, това е програма, която не е а, а, симетрична. Има държави от Южна Европа, които са засегнати от, повече от иммиграционните потоци, но всички трябва да участват. Подходът трябва да е по-голям. Не само да участват южните държави, които са засегнати от иммиграционните потоци. Трябва да се подсилят също и функциите на неправителствените организации. Тук се питаме как може да стане това, особено в рамките на развитието на проекти в трети държави, но също с Гърция и с Италия. Например, ако се даде повече ако се дадат повече правомощия на НПО-тата, дали тези НПО-та ще използват правомощията си и средствата, които им даваме, за цел, за целта, а не за други цели, които те си решат. И също трябва да видим какво ще правим с участието на Турция. Нещо, което не е толкова полезно. Още повече, че има много иммигранти, които биват изпратени от Турция но ние не искаме да бъдем негативни, искаме да участваме в тази инициатива, искаме да виждаме, да, да работим много повече с Египет, Йордания и другите страни, участващи в инициативата. И процедурата трябва да бъде приключена до края на годината, ако искаме нещата да, да влязат в сила. А сега представителя на АЛДЕ, госпожа Вирник. А, от, от името на господин Теличка. А, подкрепям програмата Прима. И то още от самото начало. Това не е само програма, която може да подпомогне иновациите в управлението на водата и селското стопанство. Това също е инструмент за дипломатическо е, влияние чрез увеличаване на влиянието на програмата ще позволим а, да се подобри качеството на живота, също да се решат проблеми, а, свързани с климатичните промени и също да се улесни диалога между Европейския съюз и а, трети страни в Средиземноморието. През юли 2017 направихме споразумение с съвета и комисията по окончателния текст на предложението, като Докладчик Сянка по, този, по това досие Павел счита, че няма причини програмата да не стартира възможно най-бързо. И аз насърчавам НП и Европейския парламент да дадат съгласието си по споразумение с Египет, Йордания, Ливан и Алжир. А, имайки предвид общата подкрепа и гласуването пленарна зала, мисля, че бихме могли да подкрепим този проект. Благодаря. Thank you very much. The Greens. Благодаря. Зелените, господин Тюмес. Благодаря, господин председател. Смятам, че това е много добра инициатива и а, е, това е един вид а, е, а, е, начин на приложение на а, адаптацията към климатичните промени и засяга важни въпроси, свързани с селското стопанство, с горите, с питейната вода в тези държави. Именно за това имаме нужда да продължим с научното сътрудничество и да, а, про, да не политизираме прекалено много. А, Така или иначе сега имаме достатъчно проблеми с иммиграцията и в Средиземноморието. Благодаря. Thank you much. Благодаря, госпожа Юсо. Си. Благодаря, господин председател. Мисля, че общо взето всичко беше казано и господин Турме се прав, че това няма нищо общо с иммиграцията. Това е една научна програма за адаптиране към промените в климата. Страните, третите страни, които не участват, трябва да подпишат международни споразумения, за да могат да участват в тази програма. И от 2017 година Европейския съюз работи по този проблем. Вече сме приключили а, ам, споразуменията с Египет, Либван и Алжир. Алжир. А, работиме по това с а, Марокко. Но трябва да, да изчакаме, защото правната служба на парламента е казала, че за, за, за момента по-добре е да не се произнасяме по споразумението с Марокко, докато за другите е хубаво, колкото се може по-бързо, да бъде взето решението. Господин Зорин. Е Благодаря. А, тук става въпрос за едни добри новини относно а, програмата за научно-развойна дейност за Средиземноморието. Това ще мобилизира големи средства на 25 милиона евро, които ще бъдат посветени на важни цели, като хранителната продоволствената сигурност, водата и други. Това са ключови въпроси, които обаче стават все по-стратегически заради климатичните изменения. Остават 3 месеца до стартирането на програмата. Не би трябвало да има закъснения нека да кажа, че работата, която е извършена в парламента, както и по време на преговорите между парламента и съвета, са, е огромна. И а, поздравявам също факта, че вече беше възможно да се сключат споразумения с три държави Алжир, Египет, Йордания и Ливан. И а, парламента трябва да даде своето съгласие, за да няма допълнително закъснение в процеса също трябва да се вземат предвид два въпроса, които е, трябва да бъдат е, взети предвид, за да се подобрят преговорите. Принципа на приоритета е, трябва да бъде взет предвид и също да се финансира научно-развойната дейност, базираща се на практика и на, и на а, нуждите. Не трябва да се забавя процеса, новините са положителни и а, всичко това трябва да бъде а, приложено на практика. Благодаря. А сега искам да поканя госпожа Кристин Русо от Европейската комисия да вземе думата. Much, uh, Chairman, uh, and... uh, благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Радвам се да бъда тук в ИТРЕ тази сутрин и да uh, докладвам по споразуменията Прима. Защото аз участвах в преговорите. Но преди това искам да благодаря и на вас, господин председател, както и на госпожа Сакорафа за извършената работа по приемането на основните актове по прима. И също а, се радвам, че госпожа Сакорафа е докладчик по тези споразумения. Смятам, че всички членове на този парламент а, а, трябва да изразят съгласието си по споразуменията прима, защото се говорят за важни неща, които представляват част от научната дипломация, както и заедостта. Радвам се, че всичко това е ясно признато. И така, както беше казано в основният акт прима. Той беше прият през юли тази година и в момента на приемането му вече имахме е, официални споразумения, преговори, започнахме официалните преговори по прима. И а, е, тези преговори бяха много успешно приключени с четири от държавите, с които имаме нужда да имаме такива споразумения, именно Йордания. Йордания имаме първоначално, получихме споразумението на 10 юли и подписването му е предвидено за ноември, 10 ноември. И също си отбелязвам и казаното от господин Рубик за Международният научен форум, а именно, че там и други страни биха могли да бъдат асоциирани още по-тясно. Преговорите с Алжир също бяха много бързи и приключиха на 11 юли. и постигнахме споразумението а, тогава. Също на 18 юли започна, завършихме споразумението с Ливан. С Египет беше малко по-дълго, няколко седмици по-дълги, но и приключи на 28 юли. Както беше споменато от госпожа Аюсо, Правната служба на парламента трябва да разгледа тези споразумения, но със сигурност няма да има изненади, защото за съдържанието на споразумението просто а, взема и, и отговаря напълно на основните точки на прима. Така че а, мисля, че можем да действаме бързо. А, и накрая нека да кажа за Марокко въз основа на успешните преговори с другите четири държави, комисията прие на 11 август предложение за решение съвета за подписване и приложение, когато това е възможно, на споразуменията с тия четири държави. И на 25 септември съветът позволи решаването, подписането от името на Европейския съюз на споразуменията и тези споразумения много бързо бяха а, представени пред Европейския парламент и сега а, вече е, съвета може да приеме решенията и е много важно този процес да бъде осъществен бързо, за да могат тези страни да участват в работата, например, като равни партньори. Преди да приключа, нека да кажа, че преговорите с Марокко също се състояха. Вече два пъти бях в Рабат и се споразумяхме по всички елементи на споразумението, с изключение на някои гранични политически проблеми. Така че приключваме преговорите по специфичните по тази тема за териториалното приложение на споразумението и ще видим, най-вероятно ще го подпишем, въпреки че отне малко повече време. И вече искаме да влезат, влязат в сила споразуменията с четирите държави, които изброих. И призовавам колегите да продължат да бъдат активни в дискусиите с Марокко. Благодаря. Uh, Благодаря ви, госпожо, за много оптимистичното представяне на нещата. Госпожа Сакурафа да обобщи дискусията и ако има свой коментар по въпроса. Бих искал да ви благодаря за изказванията. Неправителствените, организации е, също трябва да, да участват. Важно е е, групите да са единодушни по това, че това е, е, че трябва да се ратифицира това международно съобщение за научната то сътрудничество. В заключение ще кажа следното. Климата се променя научни институти, е, образователни институти е, работят тази област. Става дума преди всичко за международна сътрудничество. Независимо от това, е, хубаво е държавите членки да участват защото проблемите с климата изискват участие на всички партньори и действия от сега на всички партньори. Това е в интерес на всички. И тогава вече ваш, наш, вашата инициатива ще е постигнала целта си и е, изследванията ще бъдат новаторски. Е, и разбира се, надяваме се следващото финансов период да позволи това финансово. 20 е, октомври е, е т.е. след една седмица е крайния срок за внасяне на изменения. 12 часа на обяд. Не, всъщност поправя се председателя. 20 октомври, края на, на работния ден. Това е крайния срок за измененията. Много важно. Бързаме с тази програма, но сега от една важна програма стигаме до друга, е, също е, много важна. Е, вътрешния пазар за електроенергия, преработването и общите е, правила за вътрешния пазар, също преработен текст. Е, става дума за пакета за чиста енергия. Сега това е окончателната, заключителната дискусия по четири законодателни предложения. Възоснова на 2820 е, изменения в двата случая, включително е, в е, проекто доклада на, на докладчика. Всичко това заедно. Знаем колко важно е да обсъдим това сериозно и всъщност във връзка с две е, други е, два, две други законодателни предложения. Е, АИСа и следващото е готовно за риск в, електро, в електросектора. те са двама. В началото е Карнис, Крисианис Карнис. Имате думата. Благодаря. Добър, добро утро на всички. Както председателя спомена, по тези два е, акта, които е, предизвикаха близо 3000 изменения. Разбира се, измененията е, са по е, сходни теми, те са групирани по сходни теми, е, т.е. задачата не изглежда толкова страшна, колкото звучи, просто е интересно. Повечето от измененията са по посока на първоначалното предложение, т.е. пазарите да е, работят, е, като се премахне държавните интервенции и в крайна сметка се е, свалят, намалят сметките за електроенергия за домакинствата и фирмите и производството. Тук има един основен въпрос дали е, формиращите пазара е, трябва да използват конкретна технология. Мога да говоря и на немски, тогава няма да имате нужда от превод. А, ще е, тогава ще трябва да почне от начало без е, трите минути. Нищо не функционира. Нещо. Тогава нищо ли не работи от превода? Тогава да говоря на латвийски. Може би са се събудили в латвийска кабина. Ще продължа на английски. Чувате ли превода? Стига ли превода до вас? So what shall we do, chair? Какво да правим, господин председател? Добре, ако говоря на немски, тогава ще излиза ли превод на английски и на всички други езици? Ако говоря на немски, ще има ли английски? Добре, ще се опитам да го кажа на немски. Английски окей okay ли е? И немски. Добре, всичко е. е Кристианис, какво предпочиташ? Немски или английски? Английски предпочита оратора. Благодаря, господин председател. Добро утро, колеги. 3000 изменения общо е, по посоката, която аз е, зададах в началото. Въпросът е, трябва ли новите, е, формиращите пазара да се, е, е, да се негодят към технологията или технологията трябва да е неутрална. Много извинения имаме от колеги, които подчертават е, е, ролята на съхраняването, е, страта на е, предлагането, на търсенето и така нататък. Е, е, аз смятам, че трябва да направим така, защото законодателството да функционира и в бъдеще. Защото никой от нас тук не може да каже е, в бъдеще какви технологии ще се разработят, какво ще е конкурентно, какво не. Може да се получи проби в технологията на акумулаторите не зная, никой не знае. Е, така че ще се опитам да, да е, така дам такава насока да доклада, че всички технологии, каквито и да се появят в бъдеще, ще могат да е, служат на тази цел именно да имаме технологично неутрален подход. Основната цел отново е, ако успеем да направим така, защото пазарите да работят коректно, както трябва, със своята конкуренция. Тогава пазарите и новите технологии, в крайна сметка, а те го правят и сега, ще е, предпочитат обновяемите енергийни източници. Така че тези колеги, които искат да, да наблегнат това, че отговора на въпроса е обновяемите, моя е, въпрос е, е не. Ни, въпросът е ние да построим пазара, а та, това ще последва. Да, е, е, важното е да, да, да, да изградим, е, да поставим леглото, а вече ще видим кой ще легне в него. Е, значи, е, регионалния оперативен център, е, е, регионалните оперативни центри, е, които предлага комисията. Аз предлагам да ги наречем координационни центрове. Мисля, че много колеги са съгласни с това. Въпросът е обаче, ние сме за по-централизиран подход от страна на Европейския съюз или по-разделегиран национален подход в е, е, всички случаи е, сега трябва да гарантираме 15 Hz в системата, е, за да има постоянно е, осветление и е, електричество. Е, тук е важен е, момента с е, трансграничната търговия и какво става, когато един, е, пред, една система за пренос се свърже с друга, т.е. да можем да пренасяме електроенергия през граница. Е, другото е, е, е, стандартите за, с емисиите, механизми за капацитет 550, ако искате да говорим за това. Тук имаме пълния диапазон, много съкрещения, няма граници не 550, а 450. Имаме тези, които настояват да са 350. Някои казват, че това не се отнася до стратегическите резерви. Е, едно изменение даже е, твърди, е, настоява да се отнася всичко това само до вноса. Ние в парламента се стремим да обхванем целия диапазон. Ще трябва обаче да обсъдим нещата и да намерим разумен подход някои държави членки сега се произвеждат независимо. Това е факт, не е просто преценка. Други зависят от е, ядрена енергия, други имат е, е голям дял обновяеми, други са само на газ. Тоест много различни е, подходи и трябва наистина много трудно ще бъде да намерим общ е, подход в е, този парламент, е, след това пък да намерим общ подход и със съвета и в странните срещи. Тук се намесва и въпроса с регулираните цени. Знае, че в отделните държави членки положението от потребителската страна е различно. В някои имаме е, дерегулирани е, цени за домакинствата и е, производството и цени, които и е, сравнително ниски е, цени на електроенергията на едро, в сравнение с други. В други имаме регулирани. Идеята е да не наказваме никоя система, която е, е, работи с регулирани цени. Защото цен, е, често тези регулирани цени са резултат от липса на конкуренция или взаимовръзка, защото при делегориране конкуренцията се засилва. Аз ако съм монополист и аз съм регулирал, вие ме дерегулирате, аз ще кача цената си, разбира се. Само конкуренцията държи ниски цени. Е, така че е важно да е, задържим тази посока, да вървим към дерегулирани цени, без непременно да наказваме пазарите, където това не е възможно. Защото при дерегулиране трябва да е, присъстват и други фактори. А, имам още 41 секунди т.е. минах над 5 е, е, си минути. Е, имаме доста проблеми още, но съм оптимист, че ще намерим общ подход в парламента, който надявам се ще доведе до конкурентоспособни пазари на електроенергия. Благодаря на докладчика. Много точно той маркира най-важните елементи от доклада сега от социалисти и демократи, госпожа Вернер. Благодаря, господин председател, и за двата доклада. Вие казвате, че близо 3000 изменения са внесени, но аз се надявам, че ще намерим добра позиция на парламента, защото по много от вашите въпроси различията не са толкова големи по основни въпроси, като например регионалните координационни центрове, насоката, е, която дава Европейския съюз е, при изграждане на механизми за капацитет, е, се споделя до голяма степен от повечето докладчици в сянка. По отделни моменти, като регионалните координационни центрове, наистина трябва да имаме компетенции за вземане на решение, но Разбира се, много от въпросите са свързани с регионални компетенции. Тук имаме нови структурни, е, нови паралелни структури на регионалните е, е, освен това, измененията в много отношения са в същата посока. по отношение на това, кой може да е член на тези е, е, електропреносни е, е мрежи. Е, в е, комисията всъщност проспа, така да се каже, развитието на нещата в много държави членки, не взе съответните мерки и това доведе до изкривяване на пазара Хубаво е все още, че е, все още държави членки, е, много държави членки не са решени е, в каква посока да вървят и какви, е, е, по какви начини да постигнат капацитета. Е, така че е, механизмите за капацитети е, е, е, трябва да бъдат е, механизмите за капаци... изграждане на капацитет трябва да бъдат засилени, като се с насоченост към некарбоново производство на, на, електроенергия. И аз в тази, с тази цел внесах отделен член. Правата на потребителите също е важен аспект без е, е, подкрепата и е, приемането са на, на потребителя няма да проведем тези промени, основни промени в енергийния сектор. Също се отнася и до priority dispatch и възможности за балансиране. смятам, че сигнала е, е, обновяемите да бъдат изключени изцяло е, е погрешен. Е, според мен трябва е, Надявам се обаче да работим добре с вас, господин Карис, и с другите докладчици. И за мен важното е темповете, е, казахте, е, че близо 3000 изменения са, са, са е, внесени, но трябва да обхванем целия, цялата верига от заинтересовани страни, от потребителя до производителя и да отчетем интересите на всички. Благодаря. Председателя, благодаря. Госпожо, от, умата, от името на НП, господин Красодевски. Благодаря. Ще започна с по-обща бележка. Е, проведахме първата среща на докладчиците, е, поех измененията и е, те ме навеждат на мисълта за две възможни опасности което означава, че трябва да помислим как да регулираме пазара на електроенергия в бъдеще. Трябва да е, се постараем да избегнем две крайности. Едната е тенденцията да се е, търси е, идеалния пазар, който да се саморегулира без външна намеса. Без външна намеса такъв идеален пазар – е, ще би трябвало сам да намира верните решения. В миналото е, Европа е, е вярвала, че това е възможно, но сега ние знаем, че идеален пазар няма. Така че това е една, така, един капан, който трябва да избягваме. Друга опасност, нещо също е, утопично и месианско като подход – е, че когато да не разглеждаме този пакет като последнията възможност да спасим човечеството от е, е, бедствия, причинени от изменения в климата. Очевидно, климатичните изменения са важни, пазарните е, проблеми също, но трябва да гледаме на тях реалистично, да, си спом... да, да не забравяме и технологическия прогрес. Не всичко това пряко участва в пакета. Не трябва да забравяме и социалната цена и факта, че в Европа има много различия економически и социални. различия, свързани с различните правомощия на е, регионалните оперативни е, центрове, както и други е, противоречия. Други е, проблеми също има. Различното отношение към пазарите на мощности и различното отношение към стратегическите резерви. Това са неща, които, е, по които трябва да помислим сериозно да е, обърна внимание на едно извинение, което съм внесъл от името на, на, моята група. Името зоните за ценообразуване. Говорихме с е, Болхарт, директора от Европейската комисия вчера, и той каза, че често комисията не разполага с инструменти в е, кризисна ситуация. Например, кръговите потоци са един от сериозните проблеми, е, който се явява напоследък. Това, което се опитвам да кажа е, че нашата политическа група не би искала да отстъпи твърде много правомощия, да прехвърли твърде много правомощия на Европейската комисия. Разбира се, комисията в случай на корупция или на нарушаване на пазара, комисията би трябвало да, има, да се намесва в ценообразуването, но само тогава. Благодаря много. Радвам се, че започваме бързо да работим по компромисите и така амбициозно следваме графика. Ние подкрепяме пазарния подход. Аз не съм внесла никакви изменения по механизмите за мощностите. Ние подкрепяме подхода на докладчика тук. И това, което е, ни изпощава, свързано с е, е, изкряване на пазара също. Ето защо ние внасяме изменения, които подкрепят подхода на докладчика до голяма степен за балансиране на отговорностите и ценорегулиране регулиране на цените балансиране на отговорностите. В този случай е важно да се отговори на а, загриженост, на, на това, което притеснява, свързано с количеството на енергия, което се съкрещава или дискриминаторни недискриминаторни отпускане на а, действия за а, балансиране на пазарите. Това са съществени елементи, за да може да има пазарна интеграция на, на, на обновяеми. Но да се запазят изключенията без да се направи нищо, е, за да се решат проблемите с интеграцията на пазара, няма да ни доведе до нищо в дългосрочен план. В областта на сътрудниче... е, по регионалното сътрудничество, е, регионалните конvenционни центрове или както ще се наричат там, би трябвало да имат е, право на, да вземат решение процес е, до вземане решение е, е предопределен от географски фактор, трябва да е балансиран географски смисъл, така че тези центрове трябва да могат да вземат е, задължителни решения по отношение на е, електропреносните мрежи е, трябва да помислим и за конфликта на интереси. И накрая цифровата трансформация е много важна за нашата група. Разбира се, ние сме внесли изменения по управление на данните, стандартизационни методи, е, неутрален достъп до данни и е, разпространението на интелигентни е, електромери. Много държави членки са го направили, други не. И предвиждайки е, предвиждането на допълнително време за един е, е, анализ на економическата ефективност, ще ни забави с 10 години. С други думи, аз очаквам добро сътрудничество. Благодаря. Колег Турмаш, The Greens. Благодаря. Сега за зелените. И аз е, съм доволен от начина по който докладчик организира е, заседанията на докладчици в Сянка. Много професионално работим. Пазара трябва да е, е построен по един справедлив начин, прозрачен и е, трансграничен. Справедлив означава да се сложи край на всякакво изкривяване на пазара. Значи въглищата не водят до нищо, само до замърсяват, е, не са рентабилни. Е, е, ядрената не плаща за извеждане от действие, за осигуравки и така нататък. Всички тези изкривявания на пазара, всички тези, ако те са е, факт, е, ще имаме е, недобра пазарна цена. 30 е, евро е недобра цена. Защо? Защото имаме свръх капацитет. Защото е, е, Сета те всъщност се провалиха е, и е, трябва да, да наистина да е, из, е, елиминираме всички тези е, е, изкривявания на пазара, е, защото в противен случай ще е много несправедливо да е, наказваме един източник, който не замърсява или който няма, не, носи със себе си е, отрицателно наследство. Е, тази справедливост е, се отнася не само до е, вътрешния пазар, но трябва да има такава между страните от ЕС и вън. Искаме ли български въглища, е, защото е, бъ, производител на въглища в България, който е или централа, която е закрита, защото всъщност се произвеждат въглища в Сърбия, значи може ли е, украински въглища масивно да се внася в Европа, да се внасят в Европа. Трябва да се регламентират и тези неща също така. Пазара трябва да е прозрачен. Това до голяма степен е свързано с е, е, СТЕ, СТТ. И е, третото е економически оптимум на е, европейския електро, пазар електроенергия е отвъд е, националните граници. Значи трябва да работим е, възоснова на по-широки географски райони, но също така да ги регулираме. Трябва ни повече, трябва ни повече координация и решение в целеви определени сфери. Благодаря. Госпожа Аренс, от ГОЕ. Да. Благодаря на докладчика. Има смисъл някои теми и е, изменения, е, компромиси да се сложат на маста заедно и да се обсъждат. Например, капацитета, мощностите е, и други теми, които е, са сходни и се преплитат, да се обсъждат е, в пакет, заедно. Така, това ще улесни работата ни, вместо да работим на парче. Това е едната ми молба. Е, какво е най-важното за нас? Най-важно, най-важни са три неща да се обединят в едно – да се е, е, гарантиране на, на е, захранване непрекъснато, целите с климата, разбира се, защото няма смисъл, ако по тези важни досиета говорим, ако говорим по тези без, ако пренебрегваме въпросите на климата. Ето защо мисля, че е, е, тези няколко е, фактора да, да разглеждаме заедно. В противен случай ще, ще си говорим за справедливост. изкривяване на пазара. Разбира се, не можем да търпим такова изкривяване. И по въпроса за механизмите за е, изграждане на капацитет. Е, посоката е вярна, но е, трябва да догледаме някои отделни членове и текста им. Аз съм направил ла, ла, предложение в този смисъл. Вече последната инстанция, тук също някои неща трябва да се пипнат. Имаме няколко предложения. Стратегическите резерви, радвам се е, немското решение не е най-доброто, но, е, но е доста по-добро от много други. Извинявам се за е, така директно, че така директно наричам нещата. декарбонизацията, устойчивостта и е енергийната ефективност, това са три други аспекта, важни, е, които е, при, трябва да отчетем и по-дребни неща, всъщност не са и толкова дребни, всички участници в пазара трябва да си поделят отговорността, значи трябва да има баланс и в, поделяне, и в участието на пазара, и в поделяне на отговорностите. Е, балансиране отговорността е, не трябва да бъде разделено от е, балансиране на пазара. Трябва да дискутираме по тези, тези въпроси. В Германия сме постигнали много напредък в това отношение. Все още сме далеч от целта сега отсочитат някои грешки, че Германия е все по е, така е, подчертано не е достигнала целите за климата, затова трябва да обсъждаме тези въпроси съвсем открито и се надявам, че това е, ще се убедим около приоритетите, които са важни. Е, е, енергийната бедност, свръхрегулираните цени, също потребителска защита трябва да бъде засилена и независимостта. Това са неща, по които трябва да продължим да работим. Благодаря. Сега ще, ще помоля господин Левандовски да вземе думата. Благодаря на добър час християни с почти 3000 изменения. Аз искам да се спра на стандартите за 580. Това означава, че в много страни просто ще бъдат премахнати известни мощности. Аз не смятам, че преходните периоди са подходящи в този смисъл. А просто тези страни ще станат повече зависими от вноса. А намаляването на зависимостта трябва да бъде основната наша цел. И това ще бъде и до известна степен наказание за някои държави членки, които трябва да се опитват да постигат някои цели в областта на околната среда. Така че струва ми се, че параметрите на този регламент за някои са просто прекалени. Следващия. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Кринис. Аз ще се спра само на нашите изменения. Във връзка с вътрешния пазар, нашето основно предложение е държ, държ, държ, държавите членки да имат а, взаимовръзки с, в рамките на 10%, също така смятаме, че трябва да, да има равни условия за конкуренция. Още нещо. Ние смятаме, че че когато няма увеличение на цените, в областта на възобновяемата енергия да не се взимат мерки. Също така смятаме, да има регулаторните органи да могат да взимат решения, не да ги оставаме на агенцията. Също така, господин Левандовски е прав, защото държавите членки трябва да могат да запалят някои от своите централи в рамките, разбира се, на своя капацитет. Държавите членки също така трябва да, да имат възможност да а, имат своя политика в областта на енергетиката, колкото до вземането на решения по региони, държавите членки трябва да бъдат унези, които да вземат решение. Що се отнася до регламента за агенцията, трябва да се вземе решението с мнозинство от две трети, а не с пълно болшинство. Ние наистина сме много загрижени за взаимовръзките, защото ние можем да постигнем целите свързани с а, възобновяемата енергия, но при всички случаи трябва много точно да се определят а, количествата, защото не можем нито да се върнем назад, нито да консумираме повече, отколкото трябва. Благодаря. Съгласна съм с измененията на Мартина. Аз също така представих изменения с цел защитата на уязвимите потребителите. Това трябва да се превърне в норма и включително трябва да има възможност потребителите да бъдат информирани, когато биха могли да получат енергия на по ниска цена. Така че тук подкрепям всичко, което е, е казала или предложила Мартина. Също така е, гражданите трябва да бъдат активни оператори в енергийният е, преход. Те биха те, те могат е, да произвеждат е, енергия и голяма част от тази енергия да се консумира от е, съответните общности. Енергията на бъдеще трябва да бъде чиста и достъпна за всички потребители. Госпожа Ембле, Ниблер. Благодаря на докладчик е, за трудна задача е било, но мисля, че е, добра основа е създал за по-нататък. Е, искам да кажа няколко думи за моите изменения. Първо, механизмите за мощностите, за капацитета. Е, аз съм след тези, които предлагат заличаване на е, по отношение на 550 грама, защото смятам, че при тази тема не можем да водим е, климатична политика. Е, искаме да постигнем е, цели свързани с климата и тук независи, в тясна връзка с това трябва да разглеждаме бъдещото развитие на системата с търговия с емисии, което ще участва и в трилога. Тук опират нещата до гъвкавост, до пазарните принципи. Трябва наистина да търсим едни ориентирани към бъдещето и гъвкави решения. Аз смятам, че не е економически ефективно цените да се е, поемат е, от е, крайния потребител. Е, втората тема е Европейски организации е, от е, е управителите на мрежите. Тук е добре, е, че имаме е, предложение. Разпределителната мрежа трябва да се подкрепа също на европейско равнище, но тук, и тук се присъединявам към госпожа Вернер, когато е, е, малките, най-малките, е, когато имаме деминимис е, е, участие в разпределителните е, мрежи, е, у нас е, този процент е много нисък, което не смятам, че е добре и тук има нужда от подкрепа. Третата тема е, зони за е, предлагане на енергия, е, е, тук вече трябва да се реши е, какви е, е, правомощия ще има Европейския съюз, какви са на национално равнище. Това тук нещата опират отново до тези центрове за управление или координационни центрове, понеже има неясни неща, аз съм предложила също заличаване и, в тези, по тази въпрос. Благодаря. Господин Бланко Лопес. Благодаря, господин председател. Този нова конфигурация на пазара е абсолютно необходима, за да можем да постигаме ни много по-адекватни цени в областта на енергетиката. Необ... Трябва да се включат нови оператори в цялата система и включително да се включат всички норми, свързани с възобновяемите енергии. Необходимо е също така да се създадат условия за а, инвестиции, т.е. да има правна сигурност. Също, също, същевременно а, промените в цените и в пазара не трябва да бъдат извинения за използване на така наречената мръсна енергия. Аз мисля, че Предложението на комисията обаче е много консервативно, що се отнася до възобновяемите енергии. Така че трябва да подсигурим че се а, а, отстранява производството на електроенергия от а, източници, които замърсяват и да се наблегне на, чистата, на, чист, на чистите и възобновяеми енергия. В тази дир, директива също така има и разпоредби за защита на потребителите, които са най-уязвими. Трябва да наблегнеме на това да има норми за защита на тези, които са жертва на така наречената енергийна бедност. Благодаря. Може би представителя на Европейската комисия, господин Боргхарт, който вече почти стана член на нашата комисия. Благодаря, господин председател. А, почти 3000 са измененията, които са внесени. Значи нещо тук не е, не е, не е, добро, не е добро или в предложението на Европейската комисия, или в доклада на докладчика. Но всъщност не е така. Това е по-скоро добър, добро послание, това, че имаме толкова много изменения. Просто защото този пакет е от огромно значение за нашата економика и за нашето общество. Така че комисията приветства вашето активно участие в разработката на това досие. Комисията също така приветства факта, че повечето от предложения са в съзвучие с тези на комисията, т.е. пазарен подход, но и по-широко участие на потребителите. Да, идеалният пазар, господин Краснодепски, може да бъде описан само в книгите, в е, истинския живот такова нещо няма. Но въпросът е да имаме един е, добър баланс, да има по-добро по-добра конкуренция, по-голяма интеграция на пазарите, като, като същевременно има и е, гаранции за е, сигурност и механизми за възнаграждение, които да бъдат справедливи. Има и различни виждания относно тук във вашата е, комисия, относно е, целите, екологичните цели, но в крайна сметка всички предложения на комисията имат за цел – да предотвратят по-нататъчното замърсяване. Ние всички осъзнаваме, че енергетиката е тази, която най-много замърсява, така че Възпроса е да имаме устойчива климатична политика чрез а, нова, след новия енергиен пакет. Разбира се, има и други а, подходи, други методи, инструменти, като СТЕ, но за комисията нещата са ясно. Необходимо е да има ограничения, защото, както правилно бе казано, не можем да разчитаме на обществена подкрепа, ако се продължават да се прилагат замърсителни методи. Не можем да си затваряме очите пред случващото се в регионите, където продължава ам, интензивно експлуатиране на а, мините, на въглищата. Въпросът е в тези региони да има възможност да се развиват по-малко замърсяващи и въобще не замърсяващи енергии. И затова при, приканвам всички вас да участват в платформата, която ще е, бъде лансиран на 11 декември в Страсбург за развиване на новите е, виждания по въпроса. Така че ако сте в е, Страсбург по това е, време, е, между 4 и 6 и половина, елате с нас за е, лансирането на платформата. И нека да кажа някои, няколко думи по конкретните въпроси. За нас не е важно какъв е етикета. А, не точно. Е, Изпис... Ние не искахме да, ние не искаме да се намесваме в ежедневното а, функциониране, така че промяната на заглавие или етикета а, е координационни центрове. В, в, съв, в съвета се говореше за центрове за сигурност, но може би най-добро е това, което предлага докладчика регионални центрове за сътрудничество. Госпожа Калас, госпожа Вернер, господин Тормес подкрепиха необходимостта от регионални решения. Всички решения не трябва да се взимат на а, е, национално равнище. Сега колкото за, до зоните, особените зони, от една а, е, страна има виждането на госпожа Ниблер, която казва комисията да няма нищо общо. Господин Краснодепски смята точно обратното. Сега аз мисля, че всеки един от тях е, стига до някакви крайности. Тук става дума и за един политически въпрос. Затова струва ми се, че компромиса е следния. Самите държави членки да бъдат ангажирани, да поемат ангажименти и те да решават въпросите преди да трябва да се намеси комисията. Регулирането на цените. Нека бъдем и ясни тук. Мисля, че нищо друго не може да бъде е, толкова вредно за пазарите, колкото е, пред намесата при определянето на цените. Смятам, че трябва да продължим да бъдем амбициозни и някакси политиката да не се меша, да не се меси в е, е, оформянето на цените. Нека да оставим конкуренцията да регулира цените. Съгласни сме, че трябва да има отваряне за допълнително участие. В момента развиваме нови концепти за по какъв начин ще отваряме, ще отвориме а, за всички оператори. И още една дума. Благодаря ви за подкрепата за местните енергийни общности. Тук проблема е по-скоро в редактирането в формулирането, защото наистина може би някое тълкуване на някои е, понятия е, може да доведе до е, неразбиране на нещата. Така че благодаря ви, че ни обърнахте внимание. Благодаря, господин директор. Както винаги, комисията така има професионално виждане. Па а, ние също имаме а, така, може би, различни виждания, които а, са израз на а, възгледите в различните политически групи, но господин Каринч може би ще направи едно, а, един анализ, едно обобщение на дискусията. Благодаря. Мога да направя един коментар – първото заседание на а, докладчиците в Сянка говорихме по членове 1 и 2, които се наричат обект и обхват. За какво говорим? Ето за това говорихме. Член 2 обхваща дефинициите. Няма да представям също всички теми тук, всички членове, но идеята е, а, а, тук едва ли не да имаме напълно непротиворечив текст. Но ние сме политици, можем да намерим противоречие във вся, всеки един текст. Ако разглеждаме една по една темите, а, например, уравновесена отговорност и разпределение и така нататък, има толкова много теми, така че ще трябва да продължим така. Също не когато говорим, всеки говори за специфичен проблем, който си е много конкретен. И мисля, че всъщност не се различаваме толкова много в нашите становища. Естествено, има и политически нюанс, но също така нещата зависят и становищата ни зависят най-вече от региона, от който идваме. И причината е, че тези, тези наши проблеми и тревоги всъщност са много, ре, много реални. А, идеята ни е, че а, искаме да решим всички предизвикателства, за да функционира пазара. Това може да означава международните потоци и така нататък, дерегулирането на цените. И това също е част от цялостната картина. Тези членове, които идват от а, региони, произвеждащи въглища. Разбирам ги. Сега, в моята държава имаме нулево производство, така че аз не съм заинтересован от това. Но това е и социален въпрос, защото има да, хора, които си, се чудят как да направят прехода. А, други пък се питат как трябва да има, дали въобще трябва да има преход. А, също относно казаното от комисията. Да, имаме въпроси свързани с техническото естество или с пазарното естество, но когато говорим за, а, с центровете, регионалните центрове за безопасност, разбира се, там нещата не са толкова политически. Обикновено инженерите казват кое е най-доброто решение, базирайки се на алгоритми и математически модели. Никой а, не казва а, да се съсредоточим само върху това. Но а, не можем също така да се средоточим само върху техническите решения за пазар, защото това ще има обратен ефект. Ще се увеличи цената на електричеството в някои части на Европа, които са силно индустриализирани и произвеждат голяма част от нашия БВП. Така че има много политически аспекти. Трябва да ги вземем предвид. Трябва да намерим решения, които работят. А, но, така както каза и комисията, имаме нужда да а, поставим на първо място пазар, т.е. пазара да получи правилните сигнали. И така ще преодолеем всички трудности, е, с които се сблъскваме. В моята държава, в Латвия, преди 10-15 години а, е, зависихме от другите а, е, държави и за газ и така нататък, но благодарение. Но сега вече имаме а, други а, връзки, имаме други мрежи. А, ето сега бях в Осло и видях как работи пазара там. И смятам, че работи много добре, защото се отговарят на съответните условия. Има междинни връзки, има а, диверсификация на генерацията, на произвеждането на електричество и няма зависимост от въглища, защото а, всичко, което се прави, е ориентирано към пазара. А, когато мислите така, нещата работят. Аргументът е, че трябва да преодолеем физическите бариери и политическите бариери а, и съпротивата, за да продължим в правилната посока. И смятам, че това е а, положителното и че в това всъщност се състои работа на всички докладчици сянка. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Аз не участвах в дискусията, но това, което мога да кажа е, че дискусията е великолепна. По много важна тема. Ключова тема, може би, за тук края на нашата легислатура като комисия, нашия мандат. И така, 11 декември 2017 ще се гласува в ИТРЕ. Това е понеделник в Страсбург, ако правилно съм изчислил. Не, запомни, е, не забравяйте, 11 декември. Следваща тема. Съвсем на време. Госпожо, имате забележка? Извинявайте, трябва ли всъщност в Страсбург да е, гласуваме? Няма ли друго правило, къде не е възможност да е, го направим и преди това? в Страсбургската седмица всички сме толкова натоварени, е, че аз моля да изберем друг е, дата, не в Страсбург, а в редовно заседание тук в Брюксел. Ще ви помоля наистина да помислите сериозно за това. А, така е по дневен ред. Дневният ни ред е доста натоварен. Още от началото на септември е така заложено не можахме да намерим друго решение. Нямаме, нямаме друга възможност, ако искаме да свършим тази година. Просто, ако не гласуваме в Страсбург, трябва да го завършим през януари. Но не желаем, защото имаме нужда от сътрудничество с комисията. Обещахме им, и искахме дори в началото, госпожо Ниблер, искахме да се приключим в края на ноември, но се оказа невъзможно, защото има твърде много изменения, твърде много работа. И за това добавихме две седмици. И от края на ноември пренесахме срока средата на декември. Две важни седмици, за да работим по компромисните изменения по това великолепно досие, ако мога така да го нарека. Защото има и други части, които трябва да бъдат гласувани пак на 11 декември. Тоест има няколко теми, които ще се гласуват през декември. Разбирам ви, искахте да избегнете такова гласуване в Страсбург, но е невъзможно, ако искаме да го свършим тази година. Това е. А сега 16-та точка а, а, Дневния ред на Европейския съюз за сътрудничество с енергийните регулатори. Това е преглед. Колегата Мортен Петерсен е докладчик. Това е предложение, което е част от пакета за чиста енергия за Европейския съюз и е свързано с други теми, най-вече с тази, която дискутирахме току-що. преразглежда на пазара на електричество. Това разглеждаме. Предложението има за цел да се актуализира регламент, да, регламентите, да се актуализират регламентите по тази тема и да се синхронизират с промените на правилата на, енер... на пазара на електричество. 412 изменения. О, вие сте много късметлия. Да имат, на голям късметлия да имате толкова малко изменение спрямо предишният докладчик. И така, измененията засягат много въпроси, целите, задачите на агенцията и вътрешната организация вземе на решение. Имате думата, господин докладчик. Благодаря. Благодаря, господин председател. Прав сте. Нямаме този огромен куп изменения, както господин Каренш. Но нека първо да благодаря на докладчиците в Сянка за техния принос по тази тема и да кажа, че като цяло съм оптимистичен. Смятам, че имаме шанс да сполучим в работата Имахме много добри идеи от всичките докладчици в Сянка и първата за техническо заседание, както и първото заседание с докладчиците в Сянка, вече показаха, че има а, причини да сме оптимистично настроени. А, също посетих на място агенцията преди няколко седмици. Статистиките показаха, че като цяло когато енергията пресича граница, а, потокът спира. Виждаме цифри, които показват, че има големи е, спънки на границите и съответно трябва да направим нещо. Предишната тема е също от ключово значение в това отношение, така както и компетенциите а, тук ще имаме и много дискусии по проблеми, свързани с общото управление, права за гласуване, директор, а, дали агенцията ще може да събира някакви такси и така нататък. Тоест, чисто административни въпроси, свързани с а, действията на агенцията. Смятам, че ще успеем да постигнем а, компромис. Но като цяло също има и въпроси от регионално естество, както и по предишната тема. И другият въпрос е дали агенцията може да има право да взима правно задължителни решения. Разбира се, това е дискусия, която ще имаме и по тази тема и е важно да съгласуваме темата с изискванията на пазара и със сигурност ще имаме подобна дискусия по тази специфична тема. Та всичко това е за да кажа, че като цяло съм оптимистично настроен. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за градивния подход. Благодаря. Благодаря. Госпожа Ниблер от НП. Благодаря. Аз представям е, колегата Вернер Лангер днес, е, който има работа в друга комисия и се извинява. Той ми даде лището с това, което трябва да кажа тук. Е, благодари първо за поканата на първото задание на, на докладчите в Сянка, което се проведе тази седмица. Според него първата дискусия не е успяла да изработи ефективен компромис е, и съжалява, че е, е, важни точки не, бяха, не са били засегнати, но е убеден, че на следващото задание на докладчите в Сянка в Страсбург на 23 октомври ще бъдат обменени сериозни мнения по най-важните елементи от закона. закона. Е, той е, е, би искал той набягна на четири точки. Първо в рамките на задълбочаване на енергийния вътрешен пазар трябва да се разширят правомощията на трансграничните върху трансгранични случаи или решаване на конфликти. Е, решения трябва да се вземат с две трети мнозинство и вътре в агенцията е, компетенциите между управителния, е, регулаторния и директора, съвет и директора трябва да бъдат ясно делимитирани. И накрая финансовите трудности, те са тук е, не трябва, това не трябва да доведе до е, общо повишаване на таксите. Е, ЕСА трябва да се включва, задейства само при изваредни действия и обстоятелства господин Вернер Ланге съжалява, че тези въпроси не са били достатъчно обсъдени при предишното заседание и се надява това да стане на следващото, за да представим по-ясно нашата позиция. Благодаря. Благодаря за вашите ясни забележки. И сега господин Похе от Социалистите и Демократите. Благодаря за дадената дума. Смятам, че можем да разделим а, текста на две части. Първо намаляването на правомощия и трансгранично сътрудничество, което означава местни решения и също разглеждане на отделните органи, енергийни органи а, и в агенцията. Аз подкрепям увеличаване на промощията на агенцията. Смятам, че тя трябва да може да а, взема решение, да участва, когато има а, пазарни проблеми или други теми от трансгранично естество и нарушават тези теми, нарушават европейското законодателство. Агенцията също би трябвало да може да получава информация от участниците на пазара, за да може да изпълнява напълно своите задачи трябва да може също да прилага на практика, да налага на практика решенията си. Така че подкрепям увеличаване на регионалното сътрудничество като цяло, за да се позволи по-добро функциониране на пазара и намаляване на разходите за регионалните центрове. Нещо, което е залегнало и по регламент. И на този е етап смятам, че пазара трябва да има повече взаимни връзки, да бъде свързан повече. И а, като цяло мисля, че ни липсват и човешки и финансови ресурси. Съгласен съм с Мортън. Посетихме Любляна, видяхме агенцията и определено а, липсват ресурси. Агенцията трябва да може да работи пълноценно с нужните и човешки и финансови ресурси, ако искаме тя да осъществява задачата си. Така че, може би трябва да наложим някакви такси като част от е, действието на пазара. И също, второ, независимост на агенцията. Това също отключва е от ключово значение за осъществяване на дейността й. Например, административният съвет не трябва да бъде подложен на никакви политически указания и директора също трябва да бъде независим. Считам, че изборът на директор трябва да бъде едно от правомощията на Европейския парламент, така както и с другите агенции. Т.е. трябва да има баланс между правомощията. Ако им дадем твърде големи правомощия, това означава и по-големи отговорности. Така че смятам, че е много важно това да бъде разяснено предварително. Благодаря. Благодаря, господин Похе. А сега Господин Ханклер от ЕКР. Благодаря. Господин председател, колеги, смятам, че темата е много важна и е част от целият енергиен пакет. В Европа ние обикновено сме много горди от нашия общ пазар, но все още не успяваме да направим а, нужната стъпка към общ енергиен пазар. Говорим за регионално сътрудничество, но всъщност само Швеция и Норвегия си сътрудничат по енергийните въпроси, Германия и Дания. И въпреки целта за взаимна свързаност, физическа свързаност между държавите членки, тя остава много ниска. И без значение дали говорим за Берлин, Париж, Осло или Варшава, по-голямата част от държавите всъщност имат протекционистични политики и те се налагат, за съжаление. Много е важно протекционизма да отпадне. Имаме нужда от по-силна Европейска агенция по енергетиката, за да създадем общ енергиен пазар. Имаме нужда от това регионалните центрове за сътрудничество да помагат неограниченият поток, трансграничен поток на енергия. Говорим за високи цени на енергията в Европа, но не правим нищо. Не внасяме чиста енергия от нашите съседи, защото всъщност затваряме границите по протекционистични причини. И така никога няма да постигнем конкурентна способност и да се намалят цените за потребителите. Нека също да се опитаме да напреднем към общата цел за постигане на енергиен съюз с един стабилен енергиен микс и да се осигурят без... сигурност на доставките с по-голямо конкурентна способност, по-низки цени за всички европейски граждани. И в това отношение предложението на комисията, въпреки някои а, древни забележки, върви в правилната посока. Нека да не го размиваме. И също, тъй като докладчика, благодаря на докладчиците в Сянка, искам да благодаря на докладчика и на колегите за сътрудничеството и нека да добавя, че според мен мисля, че няма да успеем да довършим досието без подкрепата на нашите асистенти, на нашия персонал за сътрудничеството. Благодаря им. Much, Благодаря. От името на зелените господин Давор Шклев. Right pronunciation. Thank you, Mr. Chair. Okay. Finally somebody pronounced. Благодаря. Най-накрая някой да произнесе името ми правилно. И така. Няма да отнема много време. Колеги, искам да благодаря на докладчика за усилията а, и за това, че е взел предвид моите изменения, както беше споменато и от преждеговорившите. И аз мятам, че трябва да признаем потенциала и ключовата роля а, на агенцията в новата инициатива. Новата ключова роля Зелените винаги са подкрепили агенцията. Смятам, че моите изменения ще допринесат за създаване на правна рамка, адекватна правна рамка. Тези а, изменения засягат най-вече тази правна рамка, но също, но най-вече политическата независимост на агенцията, включително от всякакви обществени и частни органи. Има много организации, Едната, например, съвета на европейските енергийни регулатори. И има много дълго но отдавна съществуваща практика те да се месят в управляваща структура на агенцията. И а, председателят на а, въпросният а, съвет на регулаторните органи обикновено става председател на агенцията. И сега от на септември имаме нов човек, който ще обедини двата поста. Колеги, имаме възможност сега да сложим край на тази практика на външно влияние в агенцията. Публикувах изменения в това отношение и се надявам, че колегите от другите политически групи ще ме подкрепят. Другото, което искам да кажа днес е, че внесох изменение, според което а, искаме изборът на директор на агенцията да бъде потвърден от Европейския парламент. Той трябва да отговаря на въпроси тук. А, ако правомощията на агенцията се увеличат, а, мисля, че трябва да има и повече проверки на този човек от страна на парламента. Благодаря на колегата. Господин Силикиотис от ГУЕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αρχικά εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Πέντερσε για τη δουλειά που έχει κάνει. Благодаря на господин Петерсен за свършената работа и доброто ни сътрудничество на първото заседание на, на докладчите в Сянка. То беше, е, бих искал то да беше по-конструктивно, но нашата група е, имаше различно мнение по е, докладчиците всъщност е, е, ставаше дума не за Европейска агенция, а някакъв, е, някаква организация за сътрудничество между националните органи която не, няма ясни разпределени компетенции и стратегия. Отделните държави членки имат различни проблеми, които трябва да бъдат взети под внимание и по-конкретно е, не успяхме, е, Европейския съюз не, не успя да е, разчисти енергийните проблеми в отделните държави членки. Освен това, изолацията на отделните държави и региони в по отношение на енерго, е, енергийните доставки също не бе засегната. Е, суверенното право на държавите членки да формулира собствената енергийна политика е, също не бе достатъчно застъпнено, както а то се отразява и на ролята на националните регулатори. Член 43 председателския съвет на Съвета и е, стратегията по отношение на третите страни, тук е, вече е, става дума за политически решения и е, в е, е, връзките с трети страни е, се предопределя от е, е, е много по-важни е, фактори. В крайна сметка е, бих искал да се позова на управителния съвет е, на този координационен център. Представата на всички държави членки за това как ще изглежда той е важна. Ето защо важно е как ще се гласува. Предвиждаме две трети мнозинство. което сега в този текст се е, свежда до обикновено мнозинство. Това подкопава авторитета на органа. Според мен трябва, както и преди, да се възприеме квалифицирано множество, както за други предложения. Благодаря. Да направя още Добре, okay. едно mm-hmm, и mm-hmm. Да. А, благодаря от името на Европейската комисия. А, този път ще бъда по-кратък. Смятам, че чухме също много по тази дискусия днес, както и смятам, че докладчика наистина има право за оптимизъм. И а, наистина имаме нужда да се споразумеем по регулаторните въпроси и също да намерим решение за трансграничните въпроси. Трябва да кажа, че по-настоящем вече ролята на националните регулатори в агенцията е силна и няма да променим това. Така че Acer агенцията ще остане органът, където регулаторите трябва да постигнат споразумение с помощта на а, директора. Смятам, че а, всички трябва да се споразумеем по номинацията на въпросния директор. Самият докладчик също зададе един въпрос, който а, липсва в нашето предложение. Той направи връзката между центровете за регионално сътрудничество. Вярно е, че в нашето предложение тези центрове не са отразени на регулаторно ниво. И е, смятам, че е полезно да мислите в тази насока, т.е. да добавите това ли липсващо звено. По останалата част смятам, че госпожа Ниблер от името на господин Ланге много добре обобщи ключовите въпроси, с които трябва да се справим. И за това смятам, че можем да постигнем споразумение. Нека да задам, нека все пак да отговоря на господин Похе. Той е, каза нещо много важно, именно е информацията, която агенцията а, трябва да събира, за да може да следи пазара. И че по-настоящен ситуацията не е удовлетворителна. Така че всичко, което можем да направим, подсилвайки събирането на информацията и компетенциите на агенцията, е, че всъщност а, наистина да се внася тази агенция, т.е. да се осигури от националните такива регулаторни органи. И също господин Хенкел, мисля, че каза, важно е наистина да кажем, че сме намалили амбициите ни по предложението за агенцията и ще бъде много тъжно и трудно да, да се размие още повече, защото не си имаме нужда от силно координационно звено. И господин Шкерет Смятам, че с помощта на тази комисия, както и господин Тормес, за първи път обърнахме редът на а, избора между агенцията и съвета на регулаторните органи. А, спомняте си, комисията беше казала, че няма да приеме е, нещо подобно. И сега за първи път беше избран а, директора на този съвет и първо беше избран директора на агенцията, а после вече на регулаторният съвет с отворена процедура между пет кандидата. Не знам дали това са демократични избори, но може да се каже, че ако а, въпросният съвет на регулаторните органи избере същия човек като а, агенцията, това си е пак демократичен избор в рамките на частна организация. Но това, което е важно за нас, е, че първо беше проведен изборът за директор на агенцията а, с открита процедура и това се случи за първи път с помощта на вашата комисия. Благодаря. Very much. Благодаря, председателя. Нашия докладчик е Петресен. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Така, работим под натиск, е, натиск на времето по това досие, както и по други. Процедурата, по която трябва да се внасят е, изменения, е, трябва да е такава, достатъчно гъвкава, за да можем да бъдем достатъчно последователни и е, разбира се, ще трябва да се наложи естествено планиране, но сега да е, се, взема повод от каза от Гузин Хен, Хенкел, е, да, че не трябва да раз, разводняваме предложението и да сведем до минимум протекционизма. Важно е да се поддържат тази линия в цялата работа по това досие. Някои предложения, някои така възприятия са доста мистифицирани в във връзка с това предложение, с този проект текст, но днес е, е, така дискусията беше доста конструктивна, което ме прави оптимист. И вярвам, че накрая ще свършим добра работа. Благодаря, господин председател. Благодаря, колеги. Благодаря, е, господин Мортън. Да ви припомня, че на 11 декември ще гласуваме вероятно ще започне в 7. Седем 7 вечерта. Моля, е, понеделник, така че е, имайте предвид, когато си организирате пътуването до Страсбург 7 вечерта в понеделник. Е, последната те, е, тема в дневния ред на днешното заседание е, е готовност за посрещане на риска в електроенергийния сектор. 233 изменения внесени, все още много работа предстои преди да се стигне до компромисните. Проекто доклада бе представен от колегата ни господин Занонато на, 9, е, на 11 юли. Е, докладчик има думата. Благодаря, господин председател. Е, Важното в е, този случай е да се сведе до минимум е, риска е, и да се е, справяме с е, отрицателни явления по най-ефективен начин, е, чрез солидарност и е, на сваляне на напрежението в инсталациите. Например, в руската система имат по-малък брой е, електроцентрали, но пък подобряват е, тяхната безопасност и сигурност. Над 200 е, изменения са внесени е, по този проект регламент, което означава, че няма особени проблеми в търсенето на общо решение по някои така разпространени тенденции, които ще изкристализират от проекто доклада. Има отделна категория свързана с амбициозните три е, точки в съобщението, а именно задължителния характер на мерките, взаимната помощ като принцип и е, помощ за трансгранични региони. Тук вече пейзажа е по-нюансиран но е, мисля, че е, слушайки е, проблемите и е, анализа, мисля, че ще намерим задължително решение. По е, задължителните мерки констатираме, че това е въпрос, е, от който не бива да отстъпваме и той минава като червена нишка през целия доклад. Не можем да се откажем от е, да компрометираме, е, да, да е, компрометираме сигурността на системата за сметка на други съображения сигурността на доставките между държави членки и, и, и други също. Колкото и националните е, резултати, е, Съюза трябва да има възможност да играе пълноправна, пълноценна роля. В този смисъл измененията отбелязват присъствието на е, значителна подкрепа за тази цел. С други думи, трябва да имаме задължителни цели. Втората точка взаимно помощ. Последната енергийна криза през януари 17 година в Юго-Источна Европа е достатъчно красноречива. Дали, е, когато има е, граници е, на електроснабдяването, тогава по-значимо се отразяват проблемите на съседните страни, економически и социални същедите. Е, да не говорим за е, обществената безопасност, когато и някои е, системи за извредни случаи са подложени на, на прекомерен натиск в проекта доклада липсва нещо свързано с непазарните мерки, които се налагат в, в някои случаи и ако те водят до възстановяване на националния енергиен пазар и границите между енергийни пазари. Приложимостта на непазарни ответни мерки също трябва да се предвижда само при изключителни обстоятелства и след е, обективно установени критерии е, за, е, за спешност и съответната помощ трябва да бъде компенсирана според правилата на договора между страните. Въпросът за трансграничните райони е от особено значение. Това е тема, която се отразява пряко на пазара. Е, в следващата тема, е, на следващото заседание трябва да обсъдим как е, да свържем доклада и конфигурацията на пазара. И тук трябва да потърсим синергия с Green Currents. Е, по отношение на е, регионалните оперативни или координационни центрове, е, колегите предложиха три сценария. Първо, отчитайки напълно ролята и функцията им. Второ, да се каже, че това са технически оперативни центрове под политически контрол – и аз искам нещата да са е, ясни и упростени и че те би трябвало да бъдат част от националните системи. Е, това беше втори вариант. Третата хипотеза отхвърля е, тези центрове по правни съображения и предпочита статуквото. Аз съм за първия вариант и в този смисъл подкрепям и формата и съдържанието. Първо, подкрепата от РОКС на, е, за взаимопомощта. Те са от решаващо значение самите те е, при регионализиране на споделената отговорност между ЕС и държавите членки. Има начини да се преодолеят националните пазарни бариери. Мисля, че това ще, така ще зададе енергиен съюз. После смятам, че в тази област, както и друга, да е по-добре да се избягват е, е преклено дълги преговори с съвета. Парламента трябва да е, има подкрепата на е, все по-голям е, брой гласоподаватели. Е, колкото до е, поверителността на информацията по плановете и оценката на риска, това също е, е, означава вличане на заинтересованите си в е, проектиране и управление на риска, както и в е, механизмите за вземане на решение и е, компетенциите на Европейската комисия и националните органи. Връзката между отделните досиета трябва да е, бъде разгледана в дълбочина. Но общо казано, не виждам особени различия между политическите групи и съм убеден, е, че ще свършим е, добра работа тук. Имаше техническо заседание неодавна, в което участва и комисията. Докладците в Сянка е, ще се срещнат във вторник по графика, по първоначалната структура на компромисите – полезни е, предложения, поправки и е, спорни въпроси. Е, така излизат на преден план от е, тези е, заседания на докладчите в Сянка. Готов съм е, да е, чуя е, какви компромиси се предлагат и да видим какво ще излезе от заседанието на докладчите Сянка във вторник. В зависимост от изхода от дискусиите е, с съвета, трябва да внимаваме много, особено по задължителния характер на предложенията. Е, трябва също да запазим една паралелна писта за себе си, да позиционираме така прески проблем по отношение на съвета, че да се лишим паралелно парламента е, търси е, е, интернационални преговори в този случай. Ние искаме да спечели максимална подкрепа от съвета. Това е за сега. Благодаря на колегите за приноса им до тук. Председателя, благодаря, уважаеми докладчик. Наистина, това беше най-дългото изказване тези сутрин. Не исках да те спирам, защото имаме време, но запомнете, 8 и половина минути. 8 минути и половина абсолютен рекорд. Сега на следващите изказвания да минем. Благодаря е, колегата Майер от е, НП. Благодаря. Е, я да видим сега с какъв рекорд ще поставя но наистина за мен е удоволствие е, да бъда тук. Току-що идвам от е, заседание в Панама. Е, панамските документи. заседание за панамски документи. Там имаме 400 предложения за изменения. Тук не става дума за бройка, за качество. Благодаря на докладчика за, за неговата наистина рекордна реч, но и за чудесната работа, която е свършил до тук от съдържанието на измененията, ми се струва, че този доклад ще бъде, може би, най-непроблематичният е, елемент от пакета за чиста енергия. Ето защо се надявам, че ще можем да запазим нивото на амбиция на този доклад е, което да ни доведе до една по-добра подготвеност с по-низки разходи, по-леко е, така, влияние върху джоба на е, потребителите. После, искам да се постави повече ударение върху сигурността и пазарно ориентирания подход. Това в противен случай няма да намалим така да смекчим е, е, ситуациите, които водят до кризи. Е, би трябвало да търсим повече сигурност на по-ниска цена. Сътрудничеството регионално е, трябва да е наша цел, е, трябва да избягаме на уместна интервенция и неоправдано ограничаване на трансграничните потоци. Това често се случва не само по време на кризи, и в такъв случай и предприятията и гражданите трябва да плащат по-високи сметки за електричество. Е, заинтересованите страни, наистина, е, тяхното мнение трябва да бъде отчетено на различните етапи, за да се гарантира прозрачност на процеса. Но законодателството трябва да гарантира е, поверителност на чувствителната информация, защото в противен случай ще бъде подкопана сигурността. Очаквам да работя с докладчика и другите докладчици в сянка по компромисните изменения и мисля, че сме на прав път и ще излезе добър доклад, е, за да имаме силна позиция на парламента в преговорите със съвета. Благодаря. От името на ЕКАРЕ, колегата Фокс. Благодаря. Ще бъда кратък. Моята група подкрепя предложението на комисията и иска е, държавите членки да са по-устойчиви е, в е, тази е, тема, е, да можем да отговаряме на нуждите е, основа на ясна и предсказуема рамка. Е, но нашите текстове трябва да включат и те тесни, чието е електрит електрически, електроенергийни отрасли са интегрирани. Приветствам измененията, които е, разширяват правомощите на членове на е, МАТА, енергийната общност и други. Трябва да гарантираме сигурност на всички участници в пазара, е, като предоставяме съответната компенсация. Доволни сме от измененията, които отговарят на регламента, който гарантира сигурността на, на газовите доставки трябва да е, се е, наблегне на това чувствителната информация да остане е, поверителна. Виждаме все повече роля за тази група за координация. трябва да работим по посока на регионалните центрове. Те трябва да се обаче е, да се наричат центрове за сътрудничество. По-добре, е, това е по-уместно. Макрорегионите, е, което предлагат зелените, не са подкрепени от съответната, не са достатъчно добре обосновани. Разбираме колко трудно е да се балансират националните, регионални, европейски фактори но смятаме, че може да бъде постигнато добро споразумение, съгласие по този доклад и очаквам да работя с докладчика и докладчица Сянка. Успях две минути да го направя. Благодаря, колега. От името на Алде, колегата Петерсън. Благодаря, господин председател. Взимам думата от името на госпожа Милнер, която отсъства. Тя приветства внесените изменения. Много от измененията включват важни разпоредби, които всъщност усъвършенстват предложението на комисията и по специално, що се отнася до ролята на отделните оператори, както и ствърждаване на механизмите, поверителността на чувствителната информация и така нататък по този начин ще ще може много по-отрано да бъдат предвидени кризите и да има а, достатъчно време за а, подготовка. На последно място, но също така е важно, трябва да бдиме, защото да има последователност и съвместимост между различните компоненти в различните досиета, които са включени в общият енергиен пакет и ще работиме в тясно сътрудничество с докладчик. От името на Ребека Хармс, господин Шкръц. Благодаря, господин председател. Госпожа Хармс не може да участва в дискусията. В момента, когато държавите членки се сблъскват с кризи, те стават всъщност жертви на недостатъчната свързаност и сътрудничество. Давам пример за 27 дни, в които някои от държавите членки имаха проблеми пред януари. Това доведе включи, включително и до проблеми в съседните страни, като например в България през януари. Необ... Необходимо е да се знае каква е ролята ексанта и експоста на различните оператори. Ребека Хармс е внесла 6 изменения в предложението на комисията относно АСЕР трябва да предоставя на държавите членки общи насоки за решения с цел превенция на криза, като мерките трябва да бъдат пазарни и непазарни, включително да има и схеми за компенсация, които да се договарят между държавите членки. другите изменения имат за цел да се даде предпочитание на пазарните мерки е, за сметка на непазарните, които трябва да се използват само в крайен случай. Експост оценката е от огромно значение също за е, по-нататъчното въвеждане и прилагане на мерки. Е, госпожа Хармс е, също така набляга на необходимостта да се е, въведат мерки за идентифициране на най-кризисните и най- сложни моменти и ще работи в сътрудничество с докладчика. Благодаря, господин председател. Ние предложихме изменения в две посоки, които според нас са важни. Първо, считаме и споделяме необходимостта да има общо европейски механизъм за криза, но но, но, но, но не смятаме, че АЦЕР е най-подходящо обх, обх, най-подходящата организация Напесмятаме, че АСЕР трябва да, трябва да бъде този, тази организация, тъй като тя представлява най-добре интересите на а, различните а, заинтересовани страни в сектора. А, също така знаеме, че пазарните мерки много често са в разрез с, с а, принципите на солидарност. Така че а, ние смятаме, че е важно да бъдат суспендирани пазарните мерки, когато има ситуация на криза или на, на спешност. Защото и от, с това се отличаваме от разпоредбите, залегнали в предложението на комисията. Господин Кохичек. Господин председател, става дума за важен документ, защото някои държави членки са е, е, върват по пътя на така наречената зелена енергия, като например е, Германия. От друга страна в Полша се въвеждат трансформатори, защото. А, но всъщност тези е, транс, трансформатори а, защитават а, Полша и Чехия от, а, от а, пикови кризи. Така че нека не забравяме, че а, е, подобни, подоб, подобни мерки, както могат да защитават и да бъдат полезни за държавите членки, така и могат да имат отрицателни последници, като блекаута в Италия, например. Мисля, че голяма част от а, измененията са в а, добра посока, но се надявам, че за бъдеще ще можем е, в бъдеще да разрешаваме кризите по някакви альтернативни начини, като например фотоволтаичните батерии. Аз лично имам три такива на покрива на моята къща и мога винаги да бъда а, да реагирам. Но, примерно, вятърните турбини са един ненадежен способ за производство на енергия, защото те работят не повече от 35% от времето. Чешката република взема свои мерки за подсигуряване защото знаете, че източна Европа не е добре свързана с северна Европа в този смисъл. Господин Рубик. Всички знаем, че киберпрестъпленията и кибератаките са на дневен ред. Ето защо в доклада когато става дума за регулаторните органи, трябва да се каже, че в сътрудничество и работата с СЕСА е, по е, общия пазар за електроенергия и е, цифровия пазар. Трябва да работим с ЕСА заедно в това отношение, но трябва да изградим обща платформа с ЕСА, така че в бъдеще да се е, координираме действията. Е, тези три агенции в бъдеще е, ще работ... трябва да работят все по-тясно заедно и в доклада е добре да помислим дали синергията между тези агенции да се е, къде да се търси такава е, синергия. Дали е, да посветим една седмица е, семинар на тези въпроси или по друг начин. Благодаря. Благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Ще бъда много кратък. Всички тези теми са много важни и ние подбелязваме напредък по тях. Много изслушвания бяха из... също така организирани на тази тема. Искам да подчертая нещо казано от господин Рубик. Всички сме за енергиен съюз, за повече свързаност, колкото сме по-свързани, толкова по-уязвими сме от друга страна, от гледна точка на сигурността. Така че сътрудничеството между различните агенции ще бъде от огромно значение, защото имаме нужда от повече експертиза и, норм, норм, и нормативната база трябва да бъде такава, че да осигури повече свързаност между държавите членки и на равнище на целия Европейски съюз. Защото Киберсигурността е нещо, което не трябва да изпускаме от вниманието си. И още веднъж казвам, в този смисъл, колкото сме по-свързани, толкова сме и по-уязвими. Просто това не трябва да бъде изпускано и да, и да бъде припомняно и да бъде в центъра на нашето внимание. Благодаря, колега. Да, наистина това е, може би, една малко по-особен проблем от който е, е пострадала и вашата страна и наистина трябва да направим всичко възможно за в бъдеще подобни неща да не се повтарят. Нека да да пожелая добре дошли на нашите посетители от е, Северен Хесен. Те са гости на госпожа Мартина Вернер. Благодаря ви, че поканихте наблюдатели. Добре дошли в Европейския парламент. Може да си сложите слушалки. Нямате такива. Какво? Нещо не е ли наред? Така, приятно слушане. Yeah world, um, there were not many people in the hall. Не са останали много хора в залата, но един от постоянните, директор Бокхорт, така че ще ви помоля да вземете думата от името на Европейската комисия. Благодаря отново, господин председател. Комисията като цяло приветства всички внесени изменения към проекто доклада, който сам по себе си е отличен. А темата е важна. Ако комисията можеше да а, така да, да, да излезе с някакво послание, то би, то би било то на, това на господин Идермайер. Нека да бъдем амбициозни. И а, много от а, предложенията подобряват а, самото предложение на комисията, по-амбициозни са така че с е, удоволствие отбелязвам, че повечето от е, е изменения е, затвърждават е, предложението. Увода беше много е, добър, много добър анализ бе направено на съдържанието на, на предложенията. Само две забележки. Ком, комисията, и мисля, че това няма да ви очуди, е, не може да подкрепи е, предложеното от господин Зелуага за е, суспендиране на пазарните мерки. Но защото ако, ако е, много прекалено, прекалено бързо предприемеме непазарни мерки, просто няма да решим проблема и това по някакъв начин ще наруши принципа за взаимопомощ и солидарност. Така че, когато говорим за подго... Е, да бъдем подготвени за риска, за кризите, това може да стане а, е, чрез а, е, пазарни мерки, чрез солидарност. И наистина е, киберсигурността е от огромно значение. Вашето предложение е много уместно. Аз, ние бихме ви под е, насърчили да излезете с доклад по собствена инициатива на тази тема. Благодаря, господин директор. Е, е, Ви, вие, вие сте спечелихте сребърния медал, защото вашето изказване беше 6 минути. Така, още веднъж бих искала, и бих искал да кажа добре дошли на нашите гости. Всички сега имат слушалки, могат да ме чуят. Вие сте гости на Мартина Вернер и сте от Северен Хесен. Много се радваме, че сте тук с наш. Взех дум... продължих е, на полски, за да можете сами да се убедите, че 28 езика може да бъдат чути тук в парламента. Няма такова място в света друго. Само да кажа, че вчера е, от е, службата на Европейския парламент е, бе обнародвано едно проучване, и тук е, е, имаме резултат от него. Е, и заедно с анализ в Твитър е, се търси отговор на въпросът как могат да се използват технологиите и докъде може да стигне Твитър. Интересно е това проучване на комисията ИТРЕ и е, ще ви е, приканя е, да си вземете екземпляри от това и да споделите с други, защото добра работа сме свършили с него. Благодаря ви за тези забележки, но мисля, че трябва да приключиме с е, последни думи от е, докладчика. Ще бъда много кратък, господин председател. Благодаря ви за търпението, за това, че ме изслушахте в продължение на 8 минути и половина, но моя град е в а, моя град са учили и хора, които са е, близки до вашето сърце, Коперник, е, поета Витешановски, който също учил в Падова, в а, е, моят роден град. Може би затова ми изтърпяхте. Та, изслушах с много внимание различните изказвания, включително и това на представителя на комисията. Във вторник ще продължим нашата работа по доклада. Благодаря, колеги. Следващото ще бъде в на 11 декември в а, Страсбург, 7 часа вечерта. Некой има ли да каже нещо под точка разни? освен казаното от Пол Рубик. Значи сега следващото заседание тук, 6 ноември от е, 3 е, до 6.30. Не 2.30, 3. Прекрасно. Обратно се връщаме към започване на заседанията в 3 часа. Благодаря ви.